Сега преминаваме към дневния ред. Докладът на колегата Гърдини за механизма за гражданска защита на Съюза. Веднага давам думата на докладчицата. Госпожо Гърдини, имате думата. Е, Благодаря, господин председател. Днес предстои да направим положителна стъпка в развитието на Европейския съюз. Във връзка с това искам да благодаря на всички, които работиха за постигането на този резултат. Благодаря на докладчиците, както и на целия парламент, който прояви гъвкавост, прояви способност да осъзнае конкретната цел на този механизъм, на предложението за подсилване на механизма за гражданска защита на Съюза. И така парламентът успя да преодолее съпротивата на някои държави членки, които бяха малко обезпокоени. Според тях този механизъм бе намеса от страна на Европейския съюз. Но всъщност това е позиция доста по-различна от тази на гражданите. Данните от Евробарометър показват, че гражданите искат този механизъм да продължи работа, искат Европейският съюз в условия на бедствие, с което не могат да се справят отделни региони и държави, да присъства по места. През лятото бяхме свидетели на пожари в Португалия и в Гърция. Стотици бяха загиналите, големи бяха економическите щети. И тогава стана ясно, че Европа, въпреки че вече разполага с механизъм за гражданска защита, не е в състояние едновременно да реагира при повече бедствия. Затова днес, малко повече от година след съобщението на комисията, успяхме, че можем да работим в това отношение. Благодаря за комисар Стилянидес за проявените гъвкавост и воля. Разполагаме сега с един инструмент, който беше необходим. Става дума за инструмента Rescue. По този инструмент ще има ресурси, допълващи ресурсите вече предоставяни на държавите членки. Целта на този механизъм Rescue е да се допълни и подсили капацитетът там, където това е необходимо. Но не само това. Ще се подсилят и мерките за превенция също така. Европейският съюз ще подпомага държавите членки при реагирането на природни бедствия, както и при реагирането при инциденти, свързани с химически, биологически, радиологични и ядрени вещества. Превенцията на пожарите е действие, което се отразява много добре на околната среда. Според проучванията на пожарите се дължат 20% от емисиите в световен мащаб. С други думи, по този подсилен механизъм можем да работим в много различни области. Нека сега се изкажа и в качеството си на италианка. На 26 януари почина Джузепе Дзамберлети. За нас той е основоположникът на италианската гражданска защита и в известен смисъл и е основоположник на европейската такава. Искам да посветя днешния ден и резултатите от работата ни на него, с ваше позволение, господин комисар. Предлагаме да се създаде и нещо като програма Еразъм в тази област, тъй като е важно да се разпространява сътрудничеството между държавите членки и да има общи европейски стандарти. За целта създадохме и механизъм за признаване на усилията на индивидуални лица в отделните държави членки в областта на гражданската защита. Във връзка с това, нека признаем огромните постижения на този велик мъж и мисля, че може би той днес се усмихва, виждайки резултатите, които постигнахме всички ние. Господин Сасоли, Нека и аз почета памета на господин Замберлети, когато добре познавахме. Господин Зовко от името на Комисията по развитие. Мога да Благодаря ви, господин председател. Би честитати колекция за Бети Гардини на върло добро раз... Колеги, позволете ми да, поз... да поздравя госпожа Гардини. Тя действително е свършила чудесна работа по механизма за гражданска защита в Европейския съюз. Ще благодаря също така и на комисаря Стилианидис. Аз бях докладчик по становището. Много настоявах да се засили националния капацитет за реакция по отношение на гражданската защита – Механизмите в различните държави членки трябва да се допълват. Новият инструмент трябва да се ориентира основно към това да предотвратява рисковете. Станахме свидетели на множество горски пожари през последните години, особено в Южна Европа. Необходимо е да сме способни да реагираме на такива бедствия. Има определени държави, обаче, които а, не участват напълно. Около 50% от разходите за транспорт се покриват, но не повече. Същевременно това е изключително важен въпрос за Харватия. Допълнително, механизмът RESC-EU при всички положения трябва да а, позволява на отделните държави членки а, сами да контролират а, разгръщането на операциите в а, собствените си държави. Искам да благодаря за работата по този механизъм. Така европейските граждани ще се чувстват по-малко изолирани. Прего. От името на комисията, комисар Стилианидес давам ви думата. Благодаря ви също, че участвате в заседанието. Черман. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги, преди Малко повече от година тук пред Европейския парламент ви представих предложението ни за оздравяване и укрепване на механизма за гражданска защита на Европейския съюз. Днес, една година по-късно, парламентът ще гласува за създаването на най-амбициозната европейска система за гражданска защита, когато някога е съществувала. Днес Европейският парламент ще гласува по нещо, което изглеждаше невъзможно от политическа гледна точка само преди няколко години. И тъй като сме сред приятели, ще си позволя да бъда откровен с вас. Много трудна беше задачата ми да убедя държавите членки да приемат това подобрение. Но в крайна сметка успяхме заедно да постигнем тази наша толкова амбициозна цел. Ето защо днес съм много горда, че съм европейски гражданин. Най-напред бих искал най- искрено да благодаря на докладчика Елизабета Гардини за нейната ръководна роля. Благодаря, разбира се, и на всички скъпи мои приятели, като Жовка, колегата Фернандеш и всички останали докладчици в сянка от всички политически групи. Благодаря, разбира се, и на политическите групи и на целият Европейски парламент, който с единодушие подкрепи тази пионерска инициатива. Скъпи колеги, благодарение на вашата подкрепа Rescue ще се превърне в действителност. Благодарение на вашата отдаденост към общата ни цел да защитим гражданите ни, да спасим човешки животи и техният поминък. право поискахте гаранция, че има повече способности, които могат незабавно да бъдат мобилизирани в случай на бедствие. И днес мога да ви уверя, че работим в тясно сътрудничество с държавите членки, за да може възможно най-бързо да започне преходният период на RESC EU, за да може нашият програм, нашият механизъм за гражданска защита да може да реагира по-бързо и по-успешно в случай на горски пожари още тази година. Към момента ответната връзка от държавите членки е много положителна, за което също бих искала да им благодаря. Natural Disasters Will Not Stop. Но нека бъдем откровенни. Природните бедствия няма да престанат, дори напротив, ще се е, очистят и ще станат е, по-силни заради измененията в климата. Това се случва в момента и ние трябва да реагираме с е, по-добра подготвеност. Каква е целта на Rescue? Целта е да разполагаме с по-добри възможности за справяне с бедствията, дължащи се на измененията в климата. Скъпи колеги, благодарение на този законодателен акт поставяме акцента върху превенцията и подготовката. Европейският парламент е, ясно показа, че за него това е приоритет и ние не правихме всичко възможно да изградим една система, която да предостави повече подкрепа на държавите членки и да даде възможност да се учат едни от други. Скъпи колеги, днес скромно поставяме началото на една нова епоха на гражданската жестита в Европейския съюз. Поставяме основите на една Европа, която закриля и го казваме ясно на съгражданите си. В заключение, бих искал отново да повтаря, че всички би трябвало да се гордеем с това постижение – благодаря ви за отдадеността, благодаря ви за вниманието. Благодаря, господин комисар. От името на Комисията по бюджет и господин Фернандеш за една минута. Благодаря, господин председател. Една Европа, която закриля държавите членки е необходима. Опазването на човешкия живот е абсолютен приоритет. В Португалия бяхме свидетели на ужасяваща трагедия. Над 100 души загинаха при горски пожари. Не бива да се повтаря нещо подобно. Новият механизъм за гражданска защита е свидетелство за солидарността проявена от Европейския съюз. Разбира се, той не е единственото решение, но споделянето на суверенитет в някои области, включително и в областта на гражданската защита, всъщност подсилва суверенитета. Държавите членки ще поставят в центъра на вниманието си превенцията и опазването на човешкия живот – трябва да се тръгне по този път. Някои министри на финансите обаче никак не бяха ентусиазирани във връзка с този механизъм. Но всъщност става дума за смешна сума. 200 милиона евро за периода до 2020 година. Не бива да забравяме колко е важен този механизъм. Благодаря на комисар Стилианидес, както и на докладчицата Елизабета Гърдини. Благодаря ви за постигнатото помежду ни съгласие. Не бе лесно да намерим компромис, но показахме, че за нас човешкият живот е най-важен. Председателят, госпожа Млинар, не е в залата. Изказвания от името на политическите групи, от името на НП, господин Гамбус за минута и половина. Моля всички да си спазвате времето за изказване. Президент, сеньор комисари,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

През последните няколко години за мнозина граждани на Европейския съюз, европейските институции стават все по- и по-далечни. Но защитата, гражданската защита в случай на природно бедствие е, беше основната причина да създадем европейският механизъм и да го превърнем в основно основен символ и основна проява на европейската солидарност. Целта на механизма е да защитим най-уязвимите. Всички бяхме свидетели на опустошителните горски пожари в Португалия миналата година. И преди изобщо да започнем да обсъждаме начинът, по който можем да се справим с едно подобно бедствие, избухна поредното такова в околностите на Атина в Гърция. Ето защо е съвсем естествено гражданите да искат повече от нас. Последиците от бедствията се дължат отчасти на слабата подготвеност на местните власти. Ето защо имаме нужда да обединим усилията си. Заедно можем да постигнем повече, отколкото всеки по-отделно. Чака ни още много дълъг път, изпълнен с много препятствия, но изграждането на тази нова стъпка напред за една по-единна Европа ще ни позволи да постигнем повече заедно. И с този механизъм можем да покажем на практика какво представлява европейската солидарност. Трябва да изградим една Европа, в която да можем да обединим капацитета си, като например самолети за потушаване на пожари, които да бъдат закупени с европейски средства и които да бъдат на разположение всички държави членки. За първи път се предвижда възможност за европейско финансиране в размер на 75%. И е, подобна криза е изключително важна за страни като Гърция, където последиците от економическата криза силно ограничават е, възможностите на местното правителство. Отхвърлихме предложението на съвета, което предвижда въвеждането на санкции за не участващите в механизма. Искаме да чуем от Европейската комисия какви са възможностите да се гарантира по-добра превенция в държавите членки, където очевидно има нужда от подобряване на националните програми за гражданска защита. Всеки европейски гражданин трябва да се чувства защитен и да бъде убеден, че Европейския съюз може конкретно да, да помогне в случай на бедствие. Господин Герик е за минута и половина. От името на групата на ЕКАРЕМ се обръщам към госпожа Гърдини и към всички колеги от парламента, комисията и съвета, които работиха за постигането на това междуинституционално споразумение. То откликва на всички наши изисквания. По линия на и eu държавите членки ще могат да изискват специфични услуги за спасяване, ако не разполагат те самите със съответните ресурси. Такъв бе случаят по време на тежките пожари миналото лято. Да се надяваме, че това лято вече ще разполагаме с специални пожарогасителни самолети, за да се преборим с пожарите. А такива най-вероятно ще има това лято. Успяхме да установим сътрудничество, каквото рядко сме установявали до момента. Гражданската защита се свежда до най-добри практики. Поради това Европа носи особена отговорност, включително и в световен мащаб. Председателят, госпожа Йетен Меки, за минута и половина. Kiitokset raportööri Kadinille hyvästä työstä. On... Благодаря, господин Председател, благодаря на госпожа Гардини за отличния доклад. Чудесно е, че в крайна сметка отговорността за механизма за гражданска защита остава в ръцете на държавните членки. Средствата от Европейския съюз ще се използват само в крайен случай. Няма да има нито една държава членка, която да се възползва от капацитетите на други държави членки. Това би било опасно и изключително рисковано. Знаем, че при бедствия трябва да се реагира изключително бързо. Първата реакция е най-важната. Не можем да си позволим просто да стоим и да чакаме колегите от механизма за гражданска защита да пристигнат от друга страна, за да оправят ситуацията такива случаи, а последствията биха били катастрофални. Естествено, превенцията винаги е изключително важна. Но Европейския съюз има своята роля, защото ние трябва да помогнем държавите членки. Основно по отношение на превенцията и по отношение на изграждането на капацитет. Същото въжи и за оборудването и оперативната съвместимост. Всяка държава членка обаче трябва сама да бъде отговорна за това да се здобие с правилното оборудване, което да й помогне да реагира на бедствия. Сътрудничеството естествено също е изключително важно. Споменахме много пъти а, горските пожари. По отношение на тях а, превенцията е особено важна. Господин Пападимолис, благодаря ви, господин председател. Това е една от редките добри новини тук в Европейския парламент. Рядко постигаме нещо толкова положително тук, благодарение на усилите на Европейския парламент и на положителното отношение на господин комисар Стилианидис. Благодарение на усилите на Европейската комисия успяхме да преодолеем съпротивата на някои държави членки. И какво ни помогна да го постигнем? Фактите – трагичните е, събития, ужасяващите пожари в е, Португалия, опустошителните пожари в е, Гърция, както и наводненията и земетресението в Италия. Но големи горски пожари имаше и в Швеция. И в крайна сметка дори и държавите членки от Северна Европа си дадоха сметка най-накрая, че природните бедствия не, не са заплаха само за Южна Европа и че имаме нужда от истинска гражданска защита, която защитава цяла Европа и че крайно време да престанем да сме алчни и стиснати с всяко евро. Така че предложението на Европейската комисия е добро във всяко едно отношение и затова ми се струва, че се ползва с огромна подкрепа от страна на целия Европейски съюз. Приключихме с изказванията от името на политическите групи, индивидуални изказвания. Господин Мандал за минута и половина. Уважаеми господин председател, господин комисар, уважаеми колеги, Зимата в моята родина Австрия показа, че доброволните огнеборци, спасителните служби, както и всички останали структури в тази област са отлично подготвени за бедствия, както на местно, така и на регионално равнище. Ние, Европейският съюз, трябва да сме достатъчно силни. Не бива да сме зависими от помощ отвън, когато се стига до мащабни, непредвидими бедствия. Трябва в такива случаи да реагираме на надрегионално равнище. Важно е и е правилно, според мен, че Европейският съюз реши да създаде нов механизъм за гражданска защита. Съгласен съм с мнозина изказали се преди мен колеги, които казаха, че парламентът значително да усъвършенства това предложение. Много по-малко централизирани и бюрократични са структурите по него. Приключихме работа по предложението по време на австрийското председателство, което ме радва. Сега предстои парламентът да гласува. Първоначално комисията бе предвидила Европейският съюз да отговаря за командните и управляващите структури, а по настоящия механизъм се предвижда взаимодействие на местно и регионално равнище, например в областта на превенцията. Австрия участва в него също със свои структури. Предвижда се да не зависим от външна помощ. Господин Карлос, за минута и половина. Този механизъм ще е още една важна стъпка по пътя към създаването на общоевропейски механизъм за гражданска защита. Предвижда се държавите членки да си сътрудничат помежду си, както и да може да се намесва Европейският съюз, например чрез координация. До сега работата в областта на гражданската защита бе на доброволен принцип – не липсваше солидарност, но много често просто липсваха средства. От тук нататък системата в Европейския съюз ще функционира по-добре. Предвиждат се конкретни мерки в проява на солидарност. Така Европейският съюз по-ефикасно ще може да подпомага гражданите – Държавите членки ще могат по-добре да се справят с рисковете, както и по-ефикасно да използват средствата си. Не може да се отлагат всички тези действия. Не бива сега да се поставя под въпрос механизмът поради политически или бюрократични пречки. Имам предвид многогодишната финансова рамка за след 2020 година. Докладчик съм по тази тема. И във връзка с това съм се обърнал към комисията с въпрос с искане за писмен отговор. Става дума за законодателните предложения за финансиране на механизма трябва да бъдат представени те колкото се може по-скоро, още в рамките на този мандат, тъй като ще има бедствия и се нуждаем от този механизъм. Господин Ферейра. <clears throat> Положителна е тази стъпка. Желателно е да си взаимодействаме по време на бедствия. Сътрудничеството ни може и трябва да взема предвид нуждата от споделяне на капацитет и споделяне на съвместната подготовност за реакция в случай на бедствие стана ясно пред какво сме изправени с големите пожари в Португалия през 2017 година. Дадохме си сметка, че сме много далеч от очакваното и желаното. Ето защо в новата МФР се предвиждат средства, които са доста под предвиденото и нужното. Бедствията най-често засягат най-уязвимата част от населението, хората, които разполагат с най-малко възможности сами да се защитят. Ето защо не мога да разбера какво ще може да се обсъжда размера на амбициите ни. Очевидно, нашите е, трябва да са най- на най-високо равнище, но е очевидно също така, че трябва да се гарантира управлението на реакциите на национално равнище. Всеки наднационален плат може да доведе до опасност. Много е важно веригата на управление да остане национално равнище. Благодаря ви. Спонтанни изказвания. Колегата Кабезон Руис за една минута. Благодаря, господин председател. Приветствам факта, че този механизъм най-накрая ще влезе в сила. Това е знак за нашата солидарност и това как заедно можем да преодоляваме предизвикателствата. И въпреки това искам да призова отново за промени в Европейският фонд за солидарност. Това ще ни помогне да реагираме по-добре на бедствията. Отдавна вече апелираме за по-добра защита на околната среда, за което са необходими съответно и средства. Нека да а, наблегна на това, че а, изчисленията за бенефициентите трябва да се изчисляват на база БВП на глава, а не на базата на регионалните цифри. Крайна сметка, а, само така ще можем да се справим с а, проблемите. Знам, Новия регламент ще нанесе изменения, но те трябва да бъдат координирани и с други документи, които са свързани с темата. Господин Мария, с една минута. Благодаря, господин председател. За жалост, природните бедствия са на дневен ред в Европейския съюз. Това се дължи на климатичните промени. Бяхме свидетели на много тежки бедствия като например унищожителни наводнения в Атика, в околностите на Атина. 100 души загинаха в околностите на Атина Избухнаха горски пожари в Португалия, в Италия имаше земетресения, при които загинаха много хора. Всичко това показа, че Европейският съюз трябва да разполага с механизъм на гражданска защита, който действително да се основава на принципа на солидарност. Мисля, че вече сме на прав път в това отношение. Държавите членки трябва да осъзнаят, че не могат да санкционират онези държави, които искат да се възползват от този механизъм, тъй като държави членки ще трябва да прибягват до него поради природни бедствия. Трябва да предприемем по-решителни мерки по, унез, по отношение на онези държави, които са по-уязвими на такива бедствия. Това са най-вече южноевропейските страни. Госпожа Каденбах за една минута. Господин председател, днешните разисквания за пореден път ясно показаха, че Проблемът с гражданската защита трябва да бъде решен на много нива. Става дума за екологични мерки, за териториално планиране, но най-вече за превенция. Трябва да сме подготвени за подобни бедствия. Нуждаем се и от добри действия за мониторинг. Надявам се, че механизмът за гражданска защита, който надявам се и ще приемем, ще допринесе за това в бъдеще европейците наистина да могат да кажат в случай на бедствие Европа се обединява. Не бива единствено отделните държави, членки, органи на местно и регионално самоуправление да носят отговорността. Когато се стигне до извънредно положение, Европа трябва да ги подпомага с ноу-хау, с технически и материални и финансови ресурси, за да може по места, колкото се може по-ефикасно и бързо да се реагира при бедствие. Колегата Ропе за една минута. гербема спирменинке, гербема komisare Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин комисар, темата, която обсъждаме днес, е много важна. В някои случаи една държава членка не може сама да се справи с проблемите, по които е изправена като например по отношение на атомната централна Бестраво в Беларус. Вече сме наясно, че строежът на тази атомна електроцентрала беше осъществен при нарушаване на международните стандарти. И освен това, строежът беше осъществен на на само 20 км от външната граница на Европейския съюз. Ето защо тази АЕЦ представлява огромна заплаха за съюза. Така че бих искал да попитам Европейската комисия дали възнамерява да направи всичко възможно, за да задължи Беларус да спазва международните норми. Също така питам Европейската комисия дали е готова за под да подпомогне евентуалните жертви на ядрена авария. Е, Господин Капуто, след дълги преговори предстои да вземем решение за Европейския механизъм за гражданска защита. Гражданската защита бе поставена на изпитание през 2017 и 2018 година поради редица бедствия. Към момента механизмът за гражданска защита е на доброволен принцип. Участващите в него държави внасят доброволно своя принос, подпомагат други държави, изискали помощ. По новия механизъм ще се предоставя предоставя по-бързо и по-ефикасно съответната помощ. Парламентът изиска също така да се възстанови финансовият фонд Рескю. По него ще има намеса, ако държавите членки не разполагат с достатъчно ресурси за реагиране при бедствия. По този фонд, в случай на бедствие, отделни държави по желание могат да изискат противопожарни самолети, медицински екипи и други способности за справяне с бедствия. Благодаря на докладчицата за отличната й работа. Председателят. Думата има за отговор комисар Стилианидис, след него госпожа Градини. Господин председател, драги колеги, когато преди две години започнахме работа по тази инициатива, от страна на държавите членки беше демонстрирана голяма степен неохота. Всички знаехме, че е добре да имаме по-съществен капацитет, повече финансови средства, по-добро управление на риска. Всички знаехме, че тези неща са важни, но най-важното от всичко е това, което в крайна сметка постигаме. Ето какво постигаме с RESC EU. Европейската солидарност се засилва тя става по-ефективна, по-ефикасна и по-осезаема. Така сме по-близо до нашите граждани. Това е най-важното. Особено в днешно време. Време, в което европейския проект бива подлаган на съмнение. Да не забравяме, че ни предстоят и важни европейски избори – с тази инициатива ние изпълняваме обещанието си за Европа, която спасява животи и осигурява защита. Така че това действително е голямо постижение. Отново благодаря на всички, които се включиха в работата. И все пак един съвет от мен. Много а, сме преживяли заедно, полагаме общи усилия, вървим в а, е една посока, но това е само първата стъпка. И имаме нужда от още а, стъпки, особено по отношение на медицинската взаимопомощ. Благодаря много. Благодаря ви, комисар Стилианидес, госпожа Гардини, докладчицата. Благодаря ви. С радост изслушах изказванията на всички. И днес показахме, че се обединяваме около целите си, показахме, че си взаимодействат всички политически групи, всички депутати, което е много важно. Нека си припомним колко дълъг път изминахме от миналия мандат насам. По време на миналия мандат бе поставена на дневен ред идеята за превенцията. А днес превенцията е неделима, приоритетна част от механизма за гражданска защита. Наистина изминахме дълъг път, което ме настройва оптимистично. Благодаря на господин комисаря, който припомни колко трудно бе да бъдат убедени някои държави членки. Някои проявяват повече въздържаност, не желаят да изискат помощ, което се дължи, може би, на менталитета им. Нека ви припомня бедствието в Фукушима в Япония. Държавата, която уж бе най-подготвена в света, не бе подготвена за да се изправи пред това бедствие. Затова не бива да се срамуваме да изискаме помощ. Една Европа, която закриля, която пази, все повече се превръща в реалност. Благодарение на работата на господин комисаря и на съвета разполагаме с един инструмент, който прави Европа по-сигурна. Радвам се също така, че предвидихме и преходен период, така ще можем да се подготвим преди лятото. Видяхме, че тежките бедствия, при които не може да се предвиди броят на жертвите, се разиграват през лятото когато избухват горски пожари. Днес ви предложих да почетем памета на господин Дзамберлети, но нека си припомним и за стотиците хиляди хора, които във всички държави членки работят за сигурността на всички нас. Това са огнеборци, хора, които работят в областта на гражданската защита. Става дума за много доброволци, които работят за нас по места. Гражданската защита се извършва в много различни форми. Затова и по време на миналия мандат мандат не можахме да й дадем определение, но се обединяваме около една и съща цел, с едни и същи нагласи сме. И това е една добра отправна точка за създаването на една Европа, която опазва, защитава, проявява солидарност, подпомага гражданите си. Благодаря на всички. Нека продължим да работим в това отношение. Председателят, благодаря. Приключихме по тази точка. Благодаря на всички, които работиха по досието. Благодаря и на докладчицата Продължаваме по дневния ред. Докладът на колегата Гутеланд на тема устойчива употреба на пестициди. Госпожа Гутеланд днес не е тук. Ще я представлявам колегата Дали. Имаш думата, Мириам.